Добро утро на всички и добре дошли в Европейския парламент. Това е думът на демокрацията. Единствената институция пряко избрана. Единствената европейска институция избрана от гражданите. Добре дошли на всички. Всеки един депутат представлява своите съграждани. Un trabajo Добре дошли на всички. Пожелавам успех на новоизбраните депутати. Всичко най-добро и на преизбраните депутати. Добър ден на всички. По силата на актът от 20 септември 1976 година за избор на членове на Европейския парламент с всеобщи преки избори и член 154 алинея 2 от правилника за дейността на Европейския парламент, обявявам за открита първата сесия на Европейския парламент след изборите за парламент. Сега ще изслушаме квартета Авена и певицата Анаис Ивос. Благодаря на музикантите. Ще ви помоля да се изправите. Да се изправите е уважение. Не означава да спазвате правилата на Европейския съюз, защото когато се слуша химн, всички се изправяме, независимо на коя държава е този химн. Рикордо. Искам да ви припомня, че по член 14 алинея 2 от Устава на Европейския парламент под председателството на депутат, който временно изпълнява функцията на председател, не може да се провежда никаква дискусия или дебат, в която темата е различна от избора на председател или проверката на правомощията. Аз председателствам настоящото заседание – тъй като устава предвижда председателят, който до момента е бил председател и е преизбран, може временно да председателства съответното заседание. Всички официални документи, които всъщност са в основата на избора на депутатите, ще бъдат предадени на компетентната парламентарна комисия за проверка на правомощията. Тази комисия ще бъде създадена на базата на член 206 от нашия правилник по силата на член 3, алинея 2 стига правомощията на един депутат да не са били проверени или пък не е решено какво да се прави след контестации, депутатът става пълноправен член на Европейския парламент и неговите органи, като трябва да подпише декларация, че няма сблъсък на интереси депутатите, които заемат длъжност, която е несъвместима с тази на депутат в Европейския парламент по смисъла на член 7 от акта от 20 септември 1976 година за избора на а, членове на Европейския парламент се общи преки избори, не могат да поемат своите функции. За да могат да се възползват от всичките си права, депутатите, които все още не са се подписали, от тази, са подписали тази декларация, са приканени да го направят незабавно. Има съответни постове в входа, на входа, където можете да го направите. В противен случай няма да имате правомощия да гласувате. Утре сутринта ще проведем избор на председател на Европейския парламент – което отговаря на разпоредбите в нашия правилник. По силата на член 15, алинея 1, кандидатурите за председател на Европейския парламент трябва да бъдат представени с съгласието на съответните кандидати от една политическа група или от поне 38 депутати. Крайният срок за представяне на кандидатури е тази вечер в 22 часа. Сега започваме да избираме 8-те човека, които отговарят за изборите, като това ще стане чрез тегляне на жреби. Pide la palabra solamente para hablar de, de la votación, porque no puedo относно гласуването. Сега не може да се говори изобщо за избора на председател на парламента, нито за каквото и да е друге. Съгласно член 5 от правилника и относно правилата за акредитация, искам да поздравя всички, които са избрани. За съжаление, някои от избраните не бяха допуснати. Трима представители на каталунския народ не получиха одобрение за този парламент. Така че този парламент не спазва изискванията за демокрация и човешки права. и това подкопава легитимността на самия парламент. Така че моля председателя да направи изявление от името на депутатите колко важно е демокрацията и човешките права в Европа и да отстояваме това. Благодаря ви, господин председателю. Прошедямо. И така продължаваме с теглянето на жреви за 8-те преброители. Ян Олбрихт. съгласен ли сте да бъдете преброител? Онореволе Петър Яр. Петър Яр, съгласен ли сте да бъдете преброител? Оноревале Енрик Ерик Овергард Нилсен. Приемате ли да бъдете преброител? Ержи Бузек, приемате ли да бъдете преброител? Avremo un ex presidente ще имаме преброител, който е бивш председател на Европейски парламент. Пълен експерт. Honorable... Бернар Гуета, приемате ли да бъдете преброител? Е презенте, си. Тук ли сте? Honorable Александра... Александра Лезли Филипс. Приемате ли да бъдете преброител? В крайна сметка това не е футболен матч, ще бъдете просто преброител. Барбара Талер Приемате ли да бъдете преброител? Е презенте, eh. Тук ли сте? No. А, окей, окей, окей. Yeah, Onorevole Catherine Char Катрин Шабо. Приемате ли да бъдете преброител? И така. Следните депутати. Олбрихт, за урна АБ, Яр, за CD, Овергард, за урна ЕГ, Бузек. Бузек, за урна ХК, Гуета, за урна ЛМ, Талер за урна. НР. НР. Шабо за СТ. И Филипс за УЗ. Много моля да се прехвърлите тук при нас и изборът на председател ще се проведе утре в 9 часа сутринта. Прекратявам заседанието.